Господин Никълсън за една минута. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към думите, отправени към фрейския народ. За нас всички това е тежък момент. Старият подход, проблемите да се замитат под килима, се пролича и миналата седмица. Сега имаме възможността обаче да се занимаем с истинските проблеми. Господин Бърне, според мен основният проблем е решението за Северна Ирландия. Аз ще продължа да следя преговорите. Трябва да кажа, че удължаването до октомври няма да донесе споразумение. Аз мисля, че ще трябва да дойде нова комисия, нов парламент, нови подходи и гледни точки, за да се даде отговор на проблемите. Винаги съм смятал, че когато си част от клуба, трябва да си с него. Не можеш да си наполовина вътре и наполовина вън. Ето това е ситуацията, в която се оказа Великобритания. Господин Брок преди малко напусна, но нека и аз да кажа, че за мен това ще бъде последното ми изказване в парламента след 30 години. Използвам тази възможност да кажа, че за мен беше удоволствие и чест да представлявам гражданите на Северна Ирландия в този парламент. Имаше хубави моменти, имаше и много тъжни моменти. А, ние а, преживяхме ужасяващи терористични актове в тази част на Европа. Но в този парламент Жак Делор застана до гражданите на Северна Ирландия. Той, обе... Той успя с Иан Пейсли и другите да положи усилия. Той попита как да помогне е, Европа. Осигуриха се средства, които имаха въздействие върху живота на много хора. Трябва да кажа, че тези години бяха за мен хубави. Надявам се, че добре представлявах своите граждани. Гражданите на Северна Ирландия са хубави хора. Благодаря, господин Никълсън. Аз съм работила с вас в Комисията по селско стопанство и мога да кажа, че винаги сте подхождали много конструктивно и, сте, и представлявахте добре интересите на своите избиратели. Извин... Извинявам се за това, че изоставаме от графика. Госпожа Андерсън за една минута. Да, благодаря. Нищо не се променя. Лондон е, селективно нарушава споразумението от разпети петък. Дъблин продължава да игнорира севера. 6 месеца удължаване на несигурността, докато британците отстъпват от това, което бе договорено през декември 2017 година. Техният Брексит означава лишаване от права на хората, включително правото на гласа. Това бе основното искане на Движението за граждански свободи и права вървим към избори, които британските консерватори и юнистите в Северна Ирландия не желаят. Е, това не желаят и Файн Гел, и Фиана Фейл. Нека да изпратим послание към Лондон, нека да осъдим е, хаоса на Брексит, да осъдим този е, разюздан политически вандализъм. Всички е, избиратели в Ирландия желаят да се направи стъпка напред, демократичен път за излизане от хаоса на Брексит. Това в крайна сметка ще доведе до ирландско единение. Господин Смит дава знак, че желае да зададе въпрос по процедурата синя карта. Господин Кели, аз обикновено рядко посягам към синята карта. От 10 години сам рядко съм го правил но искам да кажа, че Дъблин не загърбя никого, не изоставя никого. Всички знаят много добре, че е, Ирландия е, не е забравила Северна Ирландия. И е, нека да не забъркваме нещата с Шинфен. Много ясно е, е каква е позицията на ирландското правителство и каква е позицията на Шинфейн ирландските законодатели, ирландските граждани имат право да решат какво ще бъде положението на Северна Ирландия с нашите партии. Ние всъщност винаги сме се опитвали да допринесем за едни разумни решения в Лондон. Няколко оратори говорят едновременно. Господин Смит, една минута. Uh, Госпожо председател, благодаря. Като член от Шотландия, мисля, че новината е много преувеличена, но благодаря на съвета за времето, което се дава за намиране на решение. Господин Туск парафразира Джон Ленн, който каза, че е мечтател, но не е единственият благодаря ви за даденото време да намерим изход. А сега относно европейските избори, за които се подготвя моята партия. Искам да ви предупредя, изведете си полки от Брексит. Популизма е в възход, дезинформацията, популизма се риск за всички ни. И честно казвам, демокрацията в Великобритания е в опасност изпратете международни наблюдатели, за да следят за провеждането на европейските избори. Бе доказано, че поддръжниците на Брексит нарушиха изборния закон, лъжат и ще го направят отново. Тези избори ще решат съдбата на Европа, на международната солидарност. Моята партия в Шотландия е в готовност. Може да разчитате на нас. Надявам се, че и ние можем да разчитаме на вас. Благодаря. Гърлинг. Госпожа Гърлинг за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички тук за търпението им и държавничество на най-високо ниво, особено господин Туск. Искам да ви кажа, че получих много писма, много имейли, в които ме молят да дойда, да се здрави съм с вас и да ви благодаря за това, което направихте за Обединеното кралство. Вас ви боготворят. Много е, подходът ви е различен от този на много политици в Обединеното кралство, най-вече консерваторите, които протакат, лъжат. Всъщност е, това е част от тяхното ДНК. Но работата на господин Туск, Барние Юнкер ни даде възможност да гласуваме на 23-ти, за което сме благодарни. Ще използваме тази възможност да обосновем необходимостта от е, членство. Аз ще се изправя срещу. Аз ще се изправя срещу Уестминстър с онези колеги, за които страната е по-важна от партията. Надявам се да убедим всички, че има нужда от референдум, който да се проведе през септември и а, когато дойде 31 октомври, ние да сме останали членове. Аз искам да изразя своето съчувствие към гражданите на Париж и възхищението си към огнеборците. Всички ние ще помагаме за възстановяването на нотр Колеги, Брексит е процес. Хората от другата част на залата отричат това. Техните варианти са всички отрицателни. За тях е много по-лесно да говорят за предателство. истината е, че Брексит, който те обещаха, е невъзможен. Надявам се, че ще проведем избори в Обединеното кралство, за да има ясен избор между онези в тази част на залата, които всеки път говорят за предателство и нас, които искат да изградят по-добра Европа. Това е смисълът на парламента да работим за по-добро бъдеще и ние сме готови да изиграем своята роля. Господин Хенкел за една минута. Когато пътувах за първи път през Белгия и Люксембург с велосипед до Париж, първо отидох, за да видя църквата, която вчера видяхме обхваната от пламъци. Господин Туск, вие споменахте Гданск в вашето слово. Нека дам и още един пример за възстановяване, успешно възстановяване. Църквата Света Богородица в Дрезден с помощта на британците и на гражданите на Дрезден ние успяхме да възстановим тази е, църква, която е, бе е, разрушена от британски бомби. И е, Нека а, да а, си припомним а, съвместните усилия за възстановяването на църквата в Дрезден. А, добре, още 8 месеца удължаване. Въпросът е а, какъв е а, отговора на Лондон. А, ние чухме господин а, Туск, господин Юнкер. Естествено, надяваме се да чуем правилния отговор от Лондон. А, британците би трябвало да имат възможност да участват във възстановяването на Парижката света Богородица. Нека да дадем възможност на хората да останат в Европейския съюз. Госпожа Хубнер, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, новият крайен срок за Брексит бе трудно решение, но конструктивният подход спечели. Сега британците трябва да използват тази отсрочка конструктивно. Искам да гарантирам на господин Фараш, че не разчитаме на него. За съжаление, през изминалата седмица чухме изказвания на антиевропейски настроени английски политици, които твърдят, че ще саботират бъдещата ни работа. Тези политици трябва да знаят, че няма да им позволим да направят това. Ще защитим Европейския съюз и неговите граждани. ЕС ще продължи да бъде източник на стабилност, включително и в тази абсурдна процедура по Брексит. От британска страна, за съжаление, няма изгледи за намиране споразумение между двете партии. Това, което е ясно обаче, е, че основният проблем не е Ирландия, а бъдещето може би решението е близко. Това, от което има нужда в момента, е Великобритания да определи точно какво иска в момента. Благодаря, господин Кели, за една минута. Е- Най-напред искам да изразя своето съчувствие това на ирландското правителство във връзка с пожара в Нотрадам. Несигурността се запазва във връзка с Брексит и това засяга особено фирмите в моята страна. Фермерите, например, ще получават по-малко, ще получават 200 евро по-малко на глава добитък в сравнение с преди тъкмо заради Брексит. Необходимо е да се вземе окончателно решение за неопределено отлагане на Брексит. Целият процес влияе и върху моят избирателен регион. Ние трябваше да изберем петима депутати. Сега се оказва, че ще а, изберем четирима. Само, че това е наша а, вина, защото аз на, преди години а, настоявах да не се разпределят а, техните места. Онова, което аз предвидих за Бъркотия се сбъдна. Но а, нека а, да се вземе решение за преосмисляне и преразглеждане на Брексит. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Ранжел има думата. Господин председател, бих искал да кажа следното – Радвам се да видя, че Европейският съвет и европейските институции проявяват гъвкавост е, и разбиране за проблемите на Обединеното кралство. Това ме радва. Радвам се и, че Европа Великобритания проявява готовност да организира избори за Европейски парламент. Това означава на практика, че британският народ в бъдеще най-вероятно ще получи възможността да реши дали ще остави не в Европейския съюз или не. Но същевременно решението за удължаване води до удължаване на несигурността за предприятията, за гражданите, за останалите държави членки на ЕС. И затова се обръщам към всички е, е, от комисията и е, съвета. Нека да направим така, че да е, е, спрем това мъчително чакане и тази мъчителна несигурност. Отдавна трябваше да се вземе решение. Госпожа Гомеш. Всички тъгуваме за Франция, за човечеството, защото Парижката света Богородица е свързана с човечеството. То я е изградило, то ще я реставрира. Искам да кажа, че съжалявам, че съветът не е предвидил задължението за допитване до народа. Това е демократично решение за излизане от бъркотията. Това е начина да се предотврати излизането на Великобритания от Европейския съюз. Надявам се, че това послание ще бъде отправено до британците, до британските партии, от всички, които носят отговорност за управлението на Европа. надявам се, че ще работим по първопричините за чувството на учреждение на европейските граждани. Но това се дължи не само Брексит, но и чувството за изолация на много европейски граждани, което изисква реформи при изграждане на Европа. Следващо оратор за една минута. Благодаря, госпожо председател. Неделя бях в Лондон, бях с група галицийци, които живеят в Обединеното кралство. Те изпитват чувство на сигурност за свободното движение, за услугите и за медицинското обслужване. Те живеят и работят в Обединеното кралство и се чувстват европейци. Не знаят какво ще се случи. Председателя Туск и председателят Юнкер. Имам към вас въпроси, свързани с политиката за рибното стопанство. Онова, което обсъждаме днес, ще доведе е, е да създадем сигурност не само за рибарите, но и за всички граждани. Господин Лопес Агилар. Госпожо председател, господин Юнкер, господин Туск, Европа трябва да се съсредоточи е, върху най-важното, е, е, върху това, което се случва. Отчаянието, разочарованието след пожара в Париж, предстоящите европейски избори, и същевременно съмненията относно резултата от тези избори Добре, е, сега Великобритания е, се оказва, че може и да участва в тези избори. Е, как реагираме в крайна сметка на това положение? Вече толкова години наблюдаваме фриволността на някои от членовете на Обединеното кралство тук в Европейския парламент. Не става дума за хора, които действително са проевропейски настроени. Не, напротив, те искат да рушат. Часа е късен, времето е кратко. Европейския съюз е изграден след кошмара на Втората световна война. Това е мечта, породила се от този кошмар, която доведе до място, в което се намираме днес. Присъединявам се към това, което каза председателя Туск, че се нуждаем от мечтатели. Тея Лоренс е казал, че всички бленуват, но не еднакво. Тези, които бленуват в тъмните къчици кътчета на своя ум установява, че всичко е суета. Часът е късен. Времето е кратко. Продължавайте да мечтаете, господин Тус. Продължавайте да мечтаете, привърженици на оставането на Великобритания. И след това действайте. Реализирайте мечтите си. Можем да останем. И ще останем. Господин Хокмарк. Госпожо председател, целият дебат говори за едно и това е силата на европейското единство. Проблемите в британския парламент се проистичат от това, че принадлежността към Европейския съюз има огромно значение за обществото и е трудно връзката да се разбие. Господин Фараш действително е интересен а, а, оратор, но вие само приказвате. Никога не сте давали своя принос към сигурността, към отворените пазари. Вие защо трябва да се страхуваме от вас? Вие се опитвате да ни оплашите с това, че хора като вас ще дойдат тук. Ми, вие сте просто а, шута в а, кралския двор. Онова, което вие казвате, няма никакъв смисъл за бъдещето на Европа. Просто сте смешен и а, се надявам, че Обединеното кралство ще остане в Европейския съюз. Приключихме с, спонтанните изказвания и давам думата на председателя Юнкер. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, взимам думата след толкова години тук в Страсбург бих желал да благодаря на членовете на Европейския парламент ще поздравя и новите членове на Европейския парламент, но трябва да кажа, че в новия състав много ще ми липсва Елмар Брок. През какви ли не перипети сме преминали през изминалите години, карали сме се, прегръщали сме се, плакали сме заедно. Благодаря ти, Елмар, за всичко, което направи. Председателят Туск има думата. Благодаря само една забележка. Седмици наред участието на Великобритания в изборите за Европейски парламент породи бурни чувства, особено в парламента. Искам да напомня на всички, че Обединеното кралство има правото и задължението да участва в тези избори. До тогава, докато е член на Европейския съюз. Това просто не е дискусионен въпрос. И не съм съгласен с създаването на втора категория членове. Разбирам, че има партийни интереси, само че те не, са, не могат да взимат превес над правната действителност. Господин Ферховщад получи енергични и сърдечни аплодисменти от господин Фараш. Това е основателна причина за вас, господин Ферховщад, да си преосмислите вашата аргументация. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Обявявам дебата за приключил. Благодаря ви, колеги. Разговора си може да го продължите извън залата, тъй като предстои друг дебат. Искам да поканя комисаря Тейсен да вземе мястото си, докато благодарим на колегите, които напускат залата. Господин Бърне, председателя Туски и председателя Юнкер. Ако обичате, разговорите си ги продължите извън залата. Обявяваме едноминутна пауза преди началото на следващия дебат. Благодаря ви, колеги. Най-настойчиво ви моля тези, които няма да участват в следващия дебат, да напуснат залата. Господин Корбет, колеги, господин Смит, ако обичате, трябва да започваме следващия дебат. So, please, the next... И така, следващата точка от дневния ред. Доклада Калвет Шамбон. Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз. Давам думата за 4 минути и половина на господин Калве Шамбон. Gracias, Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, много се радвам, че сте тук. Уважаеми колеги, дами и господа, пада ми се честа да представя труда на цял екип. Искам да им благодаря за съвместната работа, продължила месеци работа, която се осъществяваше в условията на усилия да приключим работата си. Тя се основава на една директива от преди 20 години. Нека да очертая политическото значение на тази директива. Е, тя е част е, от изграждането на социалния стълб. Е, прокламиран в Гьотеборг миналата година. Това е първата огромна крачка към практическо осъществяване на правата, заложени в стълба за социални права. И в този смисъл това е директива, която има значение за всички работещи в Европейския съюз, следователно всички граждани, защото гражданите или се готвят да започнат работа, или пък работят и, е, и упражняват, е, или пък упражняват правата, придобити по време на професионалния си път. И документа, който представяме, има значение за всички граждани, които ще гласуват следващия месеци. Ето защо е много важно тази директива да бъде приета. Този мандат, тя е баланс между политическите сили, представени тук. Всъщност тази директива залага минимални условия, минимални права за всички работници. Тя не предвижда закони и начини за постигане на целите. Държавите членки са тези, които ще трябва да вземат това решение. Няма не, директивата не е в ощърп на субсидиарността. Директивата залага минимални права, за да можем да говорим за социална Европа. Аз няма да говоря подробно по съдържанието, тъй като съм убеден, че сте прочели текста, но онова, което се предвижда е правото на информация права, разширени в сравнение с директивата от 1991 година. Става дума за правото да не се злоупотребява с изпитателния срок. Текстът също така предоставя права е, свързани с новите е, видове трудовоправни отношения, е, плат, платформи. Всички работници, които работеха при, в условията на несигурност, ще имат ще имат възможността да се обърнат към Европейския съд. Целта е никой да не злоупотребява с онази гъвкавост, от която имаме нужда. Директивата също така дава своя принос и към усилията за постигане на равнопоставеност. Това е нещо, което често се забравя, но целта ни е да не се допуска социален дъмпинг. Ние изграждаме Европа. Вчера бяхме свидетели на разрушение, но ние е, градим Европа и затова благодаря на всички. Госпожа Тайсън има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на парламента, много се радвам, че ще присъствам а, е, по време на разискванията и на гласуването на нашата директива, която е от основополагащо значение за правата на труд. Благодаря много на всички докладчици и съдокладчици, е, които е, допринесоха за успешния резултат. Е, временно споразумение, постигнато между политическите групи тук в парламента, не можеше да бъде успешно без успешните преговори между Комисията, съвета и парламента. Много важни са постиженията за социална Европа. С директивата даваме възможност на 200, 000, 200 милиона работници да се възползват от по-добрите условия на труд в Европейския съюз. Нови форми на работа са предизвикателство за всеки, най-вече младите хора, жените, е, често е, работят при нетипични форми, при много гъвкави, е, твърде гъвкави условия на труд. Ние трябва, независимо от всичко, да гарантираме на гражданите, че те няма да бъдат прекалено много натоварвани по желание на работодателите, че ще имат възможност да запазят правата си. Е, много повече прозрачност предвиждаме за е, работните условия. Е, в началото на започване на трудово правното отношение те, работниците ще знаят не само какви са техните задължения, но и техните права. Ще знаят какъв ще бъде графика, какво ще бъде времето и благодарение на Европейския парламент за временно наетите ще има също много по-стрикни права и задължения. Естествено, че има много неща, които до сега в директивата не бяха включени в обхвата. Става дума най-вече за хората с нетипични форми на труд, платформените работници, работниците с променливо работно време. Е, включихме редица правила, които е, правят нещата по-прогнозируеми и за тях е, те имат възможност вече да бъдат на изпитателен срок максимално 6 месеца. Много малко са изключенията, забрана на клаузи за изключителност и несъвместимост. Естествено, кратки уведомления, но своевремени в случаите, в които се налагат по линия на работодателя някакви отклонения от договореното. И така, във връзка с работното време също ще има много повече предвидимост, включително и за променливо работно време. Това ще бъде от полза за всички работещи. Много важно ще бъде е, да е, постигнем и съответната степен на изпълнение. В това отношение комисията е решена да работи в тясно сътрудничество с националните органи, за да се е, осигури е, е, необходимата свобода на действие за бизнеса, но и необходимите правила за работа и заедост. Благодаря. Госпожа Арена, благодаря госпожо председател, госпожо комисар. Днес в Европа повече от 4 милиона души работят с договор, който включва поне 8 часа седмично. Много договори са със срок само един месец. Много хора работят на непълно работно време, не по тяхно желание. Жените са най-изложени на този риск. И за съжаление тази тенденция набира сила – след кризата от 2008 година работните места много често, за съжаление, са несигурни, лошо платени, с слаба защита и не дават никакви перспективи на работниците. Последните не могат да правят никакви средносрочни планове, да получат е, банков кредит, да се организират живота, чисто и просто. Текста, който ще приемем днес, има за цел да подобри положението, да гарантира по-добра защита и преди всичко по-голяма прозрачност, повече информация за работните, договорите за работа в Европа. Както казахте, госпожо комисар, но е много жалко, че държавите членки изключват от директивата е, договорите, които включват работа по-малко от 12 е, часа месечно. Жалко е, че държавите членки не се споразумяха за забрана на договорите с нулева часова ставка. Това е директива за минимална хармонизация на държавите членки. Трябва да бъдат повече амбициозно, за да защитят работниците. Ако искаме последниците да запази чувството си на превързаност към Европа. Благодаря, а сега от името на НДП е господин Радке за две минути. Ja, Frau Präsident. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Гордея се, е, че постигнахме актуалния резултат е, да, това е компромис, типичен за начин на действие на Европейския парламент, но става дума за един компромис от който може да бъде доволен всеки, който е участвал в работата по това досие. Естествено, винаги остават един или два въпроса или текста, по които си казваш, е, искаше ми се да постигна нещо по-друго, но по-различно, но в крайна сметка в комисията е, всички бяхме е, съгласни, че сме постигнали добър резултат. Благодаря много на докладчика и на докладчиците в сянка. Не всички са тук, но аз им благодаря. И така повече защита, най-вече за непривлекателните форми на труд. Госпожа комисарят говори за това, че бюрократичното бреме ще намалее за предприятията. То става много по-обозримо. Така че тук действително равновесихме интересите. И освен това нещо, което бе много важно за моята политическа група, а именно законното определение на понятието работник или работеш Това определение не е в текста на директивата, то е от компетенциите на държавите членки. Естествено, в случая трябваше да се премерят всички предимства и недостатъци. Решихме, че едно общо европейско определение ще създаде повече правна несигурност. Аз самият си е, пожелавам подобрение за моята страна, е, която е, е известна с това, че защитава добре правата на, на трудещите се, но същевременно трябва да си дадем сметка, че 52% от тези е, работещи в момента е, всъщност не са защитени надлежно, тъй като са именно в е, обхвата на тези нетрадиционни форми на труд. Така че социал-демократи, зелени, левицата би трябвало да обединят усилията си, за да подобрим положението. Господин Лапес има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние приемаме директивата за а, прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз. Ще успеем да осигурим по-добри условия за онези, които са на краткосрочни договори с лошо заплащане, ще създадем гаранции и сигурност и ще се осигури закрила за работниците на електронни цифровите платформи Включени са мерки за борба срещу злоупотреба с договорите за нулеви е, часове е, и договори е, за работа при необходимост. Благодаря на комисаря Тайсен и на всички, които работят по досието. Благодаря и на румънското председателство на съвета, тъй като въпреки недостатъчното време успяхме да разработим тази директива, която е много важна част от е, стълба на социалните права. Това не е просто директива. Ние сочим пътя към социална Европа, полезна Европа, Европа, която закриля, Европа, която има своята душа и която превръща стълба на социалните права в действителност. Европа, която приема нужните правила и инструменти. Е, какво е значението на всичко това? За онова, от което имаме нужда в Европа е интеграция, борба срещу неравенството и закрила на унези, които пострадаха от глобализацията. Това е единствения начин да опазим а, крехката европейска демокрация. Благодаря следващия оратор, е госпожа Макинтайр. Докато съм била депутат тук в парламента и в комисията по заетост, аз съм за по-добро нормотворчество. И това не е по-добро нормотворчество. Прибързваме, за да приключим законодателно досиета на всяка цена и ние сме загърбили ангажимента на парламента относно тази директива. Изключени са самонетите лица. Този въпрос се урежда в една точка от преамбюла, която не е задължителна. Как НП може да подкрепи това? Как може социалистите да подкрепят това? партиите приехме, че безопасността и правата на работници трябва да бъдат защитени, независимо дали работят за голямо или малко дружество в държавния или частния сектор – но текста от тристранните срещи освобождава държавните служители, огнеборците, спешните служби, полицията, прокуратурата, съда. Подкопава се политическото послание и позволява на държавите членки да направят изключение. Това не е редно за този парламент. Благодаря госпожа Лопес Бернимо за минута и половина. Gracias, eh, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за работата, която е извършил. Същевременно съжалявам, че съветът е, е, не позволи е, да се напредне по отношение на правата на работещите в Европа. Удари спирачката отново и страхувам се, че условията на труд стават все по-непредвидими привлекателни. Всъщност, е, текста, за който говорим, е, не защитава работещите е, в по-голяма степен. Става дума за тези, които работят в службите за спешна помощ, спасителни операции, нощно време. Не, те не са защитени по никакъв начин дискриминацията в тази сфера на практика е много неприятен прецедент. Е, е, ние смятаме, че едва ли не е, налагаме образец за действие по отношение на социалната политика за целия свят, но ето, че социална Европа не звучи убедително, когато четеш този текст. Съветът непрекъснато всъщност пречи е, да се прокарат решенията на Европейския парламент, които е, проистичат от е, огласеното желание на гражданите. Винаги закъсняваме с отговор на очакванията на хората. Госпожа Ламбер, благодаря. Както и други оратори, моята група смята, че пропуснахме възможността да модернизираме директивата за писменото заявление. Разбира се, приветстваме мерки като по-добрата и по-подробна информация, компенсация за отменена работа при необходимост, но имаме проблеми с дефиницията за работниците и различията между държавите членки означават, че се подкопава сигурността. Нетрудно приемаме правото на държавите членки да приемат по-малко работници. Не на последно място и освобождаването на държавните служители, работещите в различните неотложни служби, а заедно с това ние насърчаваме държавите членки да инвестират повече в публичните услуги, като съществен елемент от социална Европа. Не знам как ще се развият нещата за всички, които работят на краткосрочни договори. Да, съветът можеше да се съобрази с парламента и комисията и да помогне за изграждането на социална Европа, но това, което съвета даде с едната ръка, си взе с другата. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Мелен от НСЕ. Благодаря, госпожо председател. Условията за труд, които трябва да са предвидими и прозрачно, са именно стабилен трудов договор – учители на новите форми на заетост е предизвикателство пред всичките държави. Бизнеса, работодателите, национално законодател трябва да се адаптират към бързи ход на събитията на пазара на труда. Нетипичните форми на заетост нарастват много бързо. От 2014 година 20% от заетите извършват такава дейност. Парламента трябва да вкара в рамка тези нови практики, да се избегнат злоупотребяващи практики, свързани с срочната работа и най-вече работа, свързани с цифрови платформи. Законодателството обикновено следва развоя на обществените събития. Този текст все още не е достатъчен, разбира се. Моята група ще направи някои предложения за докладчика. Много е важно всички граждани да са обект на една и съща защита, независимо каква форма на заетост изпълняват. Популизма в Европа проистича от това многообразие на форми на заетост. Аз съм против модела, който ни се налага, но трябва да се намерят спешни решения. Трябва да се спрат последиците от щетите, които са провокирани. Трябва да се зачита суверенитета на всяка държава членка. Целта на нашата група е сигурна заетост, предвидима заетост с подобряване на условията на живот и труд. Благодаря господин Балцо за една минута. Благодаря, госпожо председател. През ноември 2017 година в Гетеборг е, бе постигнато споразумение за, е, между държавите членки за социалния стълб. Е, акта бе подписан от всички държавни и правителствени ръководители. И сега всъщност ние разширяваме и задълбочаваме направеното в Гетеборг. Крайно време е да започнем да мислим повече за а, минималните стандарти по отношение на правата на работещите. А, това става а, особено необходимо за хората с променливо работно време. В никакъв случай не бива да допускаме това, което се случва. В Унгария в момента установяваме, че управляващата партия е взела решение за свръхчасовете изработени от работниците в противоречие с европейския социален модел, който а, забранява а, експлоатация на работещите дори и при новите а, форми на заетост, които са по-гъвкави. Синьора президент. Госпожо председател, най-напред искам да благодаря на докладчиците за свършената от тях работа. През последните години в професионалното развитие настъпиха промени и правилата съответно трябва да се променят. Това е още това е една стъпка към социална Европа. През последните години Рие ни работи много по този въпрос. Въпроса благодаря на комисарят Тайсен, благодаря на председателя е, Юнкер и в Комисията по заедост социални въпроси положихме максимални усилия Европа да запази социалния си характер. Директивата за, за писменото заявление е необходима. Работата се цифровизира, имаме нови договори, кратко, работи се по краткосрочни договори, много от тях на нулеви часове са навсякъде и тази директива се опитва да третира проблемите, проистичащи от тези договори. Сега ние трябва да положим усилия, за да осигурим повече закрила за работниците, за тези, които работят на цифровите платформи. Благодаря на всички. Благодаря на техните усилия. Разполагаме днес с този документ. Благодаря. Не виждам господин Саймън, затова преминаваме към господин Хоц за една минута. Благодаря, госпожо председател. Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд е доста интересен документ. Бе казано, че целта е по-голяма сигурност и същевременно гъвкавост и приспособяемост. Работниците също така трябва да се ползват с известно ниво на сигурност. Това са основните правила, които трябва да въжат и за нетипичните форми на заетост. Когато работниците са доволни, доволен е и бизнеса. Трябва да се целим към взаимна удовлетвореност. Това са целите. Но те залегнали ли са в този документ? Не изцяло. Нуждаем се от един съразмерен подход, приспособяемост. Трябва да отчитаме и пазара на труда, да не причиняваме сериозно бреме за малки и средния бизнес. Благодаря следващия ротор за една минута. Благодаря, госпожо председател. Независимо от добрата работа на парламента, а тук отваряме една скоба, благодаря много на всички, които работиха по това досие. Трябва да кажем, че съветът извади много съществени моменти от нашите предложения. Някои от понятията изчезнаха, които ние предложихме да се включат. Дадоха се възможности на държавите членки да увеличават дори или да намаляват броя на часовете, дори и за тези, които работят, да кажем, само на 12 часа в месеца, когато става дума за труд на черния пазар, е, очевидно ще трябва много по-добре да се премислят нещата, за да няма измами и злоупотреби, дори и когато е, трудовата инспекция е на място. Е, хората, които извършват непривлекателен труд, не са достатъчно социално защитени. От нас се очаква да защитим надлежно правата на гражданите, а ние, за съжаление, не го правим. Една минута за следващия оратор. Благодаря. Това е директива, чиято цел била гражданите да знаят правата си. Това е неубедително. Това са права не за работниците, а за работодателите а, накратко ще ги информират за джунглата на условията на труд. Вие защитавате гъвкавостта на работодателите и хилядите домашни помощници и моряци са освободени. Онези гласуваха за пасок, бяха измамени. По време на следващия мандат избирателите не бива да вярват на социал-демократи, нито на Сириза, нито пък на евроскептични партии. Гражданите трябва да гласуват за онези, които насочват усилията си срещу основните проблеми, проистичащи от капитализма. Благодаря, госпожа Козловска. Госпожо председател, госпожо комисар, Уважаеми колеги, комисията е доста последователна в своя подход. Поздравления и благодарности, госпожо Тейсен. Това е стълба на социалните права, който се превръща в действителност. Новата директива е важна за всички, но най-вече за тези, които извършват нетипична форма на заетост при поискване, възоснова на ваучери – или на интернет платформи и така нататък. 25% от гражданите ни извършват подобни форми на заетост. 50% от новосъздадените форми на заетост са нетипични. Тези лица не са обхванати от режима на сегашната директива. Ето защо този нов документ е от особено значение. Предоставянето на допълнителни права за работниците – повече информация и то по-бързо и повече подробности. Но на първо място в тази директива се включва и нарастващата категория лица и работещи с нетипични форма на заетост. Само тези, които полагат по-малко 12 часа труд седмично, няма да бъдат е, обхванати. Директивата е много полезна, най-вече за жените, които много често работят при несигурни условия. Трябва да съчетаем интелигентно гъвкавостта, прогнозируемостта и сигурността. Има въпиюща нужда от това. Следващия оратор, господин Бенефи, за една минута. Благодаря. Броя на европейските граждани, които работят при несигурни условия, се увеличава поради бързото разрастване на нови сектори в економиката, цифровите платформи за пореден път младите жените са тези, които страдат най-много. Те работят на тези нетипични, а направа, често е, и измамни договори на нулеви часове. Онова, което искаме е да предложим повече прозрачност за работниците и сигурност за условията на труд. Това са нови условия за над 200 милиона работници. Има нужда от повече усилия. Моята група ще продължи да настоява за рамкова директива за достоен труд във всички сектори. Ние ще водим битка е, като е, не, като отхвърлим възможността за неплатени а, е, стажове. За, от три години се борим а, за това и нещата могат да се променят и ще се променят. Господин Герике. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, много жени са засегнати от новите форми на труд, най-вече майките. Ако действително провеждаме истинска политика по отношение на семейството, естествено ще направим много повече за тези жени. ще се плаща допълнителни надбавки към това, което те получават за работата по възпитанието и отглеждането на децата, включително и хората, които работят в детските заведения, би трябвало да имат много по-регламентирани и по-добре заплатен труд. Държавите членки ще трябва да се получат от някои от държавите, в които действително има образцови модели за зачитане на труда на майките. Благодаря. Госпожа Шодрова има думата. Děkuji за udělení слова, дами и панове. Е ясно, че европейска легислатива... Благодаря. Европейското законодателство трябва да реагира на промените на пазара на труда, който се променя много бързо. Възникват все по-гъвкави форми на заетост, Това не е несигурен труд, според мен, защото не смятам, че гъвкавата заетост трябва да води до експлоатация на работниците. От друга страна, обаче, някои работници предпочитат гъвкавия режим на работа. Много е важно, разбира се, труда, работата да е предвидима. И в тази връзка подкрепям директивата и постигнато споразумение. Благодаря на докладчика и на комисаря.